We can start with uh, the adoption of the... Нека да преминем към приемането на дневния ред. Групата на зелените поискаха добавяне на устен въпрос за размяна на мнение с комисията по четири теми. Достъп до правосъдие в, по въпроси свързани с конта среда, инспекции на конта среда, е, е, храни, и стратегически цели. Ако няма възражение, проект за дневен ред може да се приеме с а, тази допълнителна точка 17А в сряда след обед. А сега преминаваме към съобщенията на председателя. Първо, следващите заседания на комисиите, като има припокриване с изслушвания на комисари. Комисии, заседанието на комисията от 29 и 30 септември и 6 октомври са отменени. Изслушванията, организирани от комисията ЕНВИ, са на следните дати. Първо, комисар Вела е, кандидат за комисар Вела, заедно с комисията по риболова, понеделник 29 септември 14.30. Изслушване на кандидат за комисар Андрокайтис е, вторник 30 септември 9 часа. Изслушване на кандидат за комисар Ерес Каниете заедно с Итре в сряда 1 октомври 18 часа. Изслушване за заместник председател Братошек заедно с комисията ИТРЕ в понеделник 6 октомври в 14.30. Депутатите ще получат покана и проекти за дневен ред от секретариатите на всички изслушвания, в които участва комисията ЕНВИ. Point of, uh, announcement. It is... Втората точка от съобщенията на председателя е свързана с е, среща с председателството на 30 септември за обслужване на е, конвенцията СИТЕС за защитените видове е, и Нента актуализация. Обсъжда се въпроса във връзка с делегираните актове и актовете за приложение. Опитваме се да намерим решение. Третото съобщение е превода. Превод днес е на разположение на 21 езика. Извиняваме се на колегите от Естония и Малта за това, че на тези два езика няма превод. Както обикновено, документите са на разположение в приложението и митинг и заседанието се предава по интернет. Следва още едно съобщение за дигиталните подписи. Депутатите разполагат с възможност да използват приложение за дигитален подпис, което позволява с ТИФ, с ПИН или смарткарт да се подписват електронно документи. Така се увеличава и сигурността, и мобилността, и времето за подписване се намалява. За да може да се използват дигиталните подписи, депутатите трябва да кандидатстват индивидуално за ПИН това е препоръчения вариант или пък смарт карта. На 9 октомври в 14 часа ще има разяснение как да се ползват подписите. Вече сте получили покана за това. След това, във връзка с намаляването на използването на хартия, парламентът е, даде възможност чрез и е, митинг да се достига до всички документи с господин Вирки Пикойка и госпожа Вир Пикойка и господин Дарно Вади. Работим, е, те са от комисията, о, извинете, от генерална дирекция Айтек и им давам думата за да обяснят накратко за, каква, за какво става дума. Заповядайте. Благодаря много, благодаря за тази възможност да представим приложението и митинг. Онези от вас, които вече са били членове на тази комисия в, предходната, в предходния мандат, вече познават и митинг, но тъй като има и много нови депутати и нови служители, искаме накратко да представим начина по който работи и митинг. Както каза председателя, целта е парламента да намали използването на хартия. За заседанията по-рано се разпечатваха огромно количество документи, но реално не се използваха всичките. А, така всъщност се разхищаваше хартия. И митинг е на разположение не само за намаляване на изразходването на хартия, но и за по-ефективна работа. Може да се работи не само в залите и в офисите, но и навсякъде другаде, благодарение на съответното приложение. И митинг е новия начин на работа в Европейския парламент можете да го достигнете чрез всички възможни електронни устройства, таблети, смартфони, компютри, лаптопи. Можете да разгледате документите на комисиите, така както изглеждат те на хартия. Нека да направим една кратка демонстрация. Ако разполагате с таблети, можете да следвате нашата демонстрация. Ще ви дадем инструкции. Имаме кратка, а, кратки инструкции на хартия. Опитваме се да спестяваме хартия, но това е изключението. И така. И митинг е веб приложение, т.е. трябва ви интернет адреса. Той е в наръчника. Оттам нататък влизате с стандартния си логин и парола. Колегата Дина Лади ще представи митинг съвсем накратко и след това можем да ви отговор... да отговорим на вашите въпроси. Благодаря, добро утро на всички ще направя презентацията на iPad. Но всички е, други устройства могат да се използват да, за тази цел. Както казах, и meeting е веб приложение, т.е. няма нужда да се инсталира каквото и да било. За да стигнете до приложението, трябва да използвате официалния вебсайт на Европейския парламент и а, накрая на адреса слагате наклонена черта и пишете e-meeting. Приложението е на разположение само на служителите и депутатите. За това се влиза с парола. Ето тук можете да влезете с вашата парола. Аз ще използвам моята. уж. Чудесно. След като вляза за първи път в приложението, влизам в този уведен екран. Избира се език, комисия. И това е интерфейса. Той е на разположение на всички езици. Ще зумвам, за да видите точно на какво натискам. И така. Преминавам на английски. И трябва да изберете комисията. Ето тук избирам комисията по околна среда. Така изглеждат нещата. Тук от ляво се вижда заседанието и отдясно се вижда дневния ред за всяко заседание. Вдясно горе има няколко възможности. Можете да видите дневния ред, можете да видите само документите. Има и линк към към committee Имаме възможност за задаване на въпроси в опцията фидбек и също така има информация в хелпа. Апендиксите също са полезен документ. Тук тя, той полезна опция. Тя не е активирана тук, но ако някой добави документи, това е възможно. След това ако штракнете тук, ще получите възможност да споделите със своите асистенти, да кажем или колеги, която и да било а, точка и който и да било елемент от дневния ред. И така. Правим следното. Избираме заседанието. И ето, влизам в обновена версия на дневния ред и мога да штракна страни за да разширя всяка една от точките, така че да има достъп до повече е, информация. Името на докладчика и така нататък. Обикновено всички тези документи се печатаха. Идеята е следната. Приложението e-meeting да се използва като нов вариант. И на всек, всяка точка от дневния ред а, имате възможност да изберете във все, на всеки един език това, което ви трябва. Ето тук штратнах на румънски, например. Ето го документа. Ако искате анотация, т.е. да коментирате по документа, штракате на, а, на възможностите за редактиране в зависим, различни в зависимост от вашето електронно устройство. В случая имаме възможност да редактираме с Adobe Editor, можем да пишем по документа, можем да направим коментар. Ето това е коментара. Всичко, което правя тук, е само върху копието на дневния ред, което съм свалил на своето устройство. Тоест, моите коментари не се споделят с никой. След като приключа работата по анотирането на документа, мога, ако искам, да споделя документа и с асистентите си, и с колегите си. А, всички мои анотации се запазват в новата версия и мога да я споделя. Така обикновено се използва и митинг. Това означава, че във всеки един момент мога да вляза в различните документи, да отворя която и да била, била езикова версия, да коментирам по нея и след това да споделя коментарите си с колеги. Има и още едно важно приложение. Подобно на e-meeting, то се нарича e-committee. E-committee е пространството, в което всяка комисия може да съхранява документите, свързани с нейната дейност. Там можете да намерите допълнителна информация, с която да подготвяте работата си. Проекто доклади, проекто становища, изменения, крайни срокове за изменения. Това е приложението и към ИТИ и то е на разположение за всички парламентарни комисии. Ето съвсем накратко, нека да ви покажа как работи то. Тук а, имаме възможност за повече а, е, информация. А, Това е мобилният вариант на приложението, който се адаптира за всички екранни резолюции и размери. Тук виждате информацията за членовете, за техните асистенти. А, виждате и информацията за секретарията, за политическите групи. Това е много полезно за асистентите. Това е важен елемент и камити. И с това приключвам презентацията си. Ако имате въпроси, с удоволствие ще отговоря. Благодаря. Мисля, че има въпроси по това. Полезно ли ви беше? Мисля, че да. Идеята беше да покажем на колегите какви са инструментите, с които разполагате, за да можем да работим. Ще организираме с секретарята и генерална дирекция Айтек една конкретна среща с асистентите, да ги обучим и да могат да ползват тези инструменти повече. Благодаря на генерална дирекция ITEC. Преминавам веднага към дневния ред за днес. Следващата точка от дневния ред е четвърта точка. Става дума за едно съобщение, което получихме за позицията на съвета. Става дума за възможността държавите членки да ограничат или забранят отглеждането на ГМО на своя територия. Получихме позицията на съвета и за това само ще припомня, че този файл има дълга история. 2010 беше първоначалното предложение на комисията. Европейския парламент прие през юли 2011 година своята позиция. Това беше първо четене. И юни 2014 година чак се постигна политическо съгласие в съвета. Всички гласуваха за от държавите членки, с изключение на Белгия, Люксембург, които се въздържаха. В края на юли 23 съвета прие своята позиция, официалната си позиция, която бе е изпратена на 15 септември и бе съобщена при откриването на пленарното заседание. Италианското председателство а, иска да се опита да постигне съгласие е, второ четене следващия календар, следния календар 13 октомври проект за доклад. Ще го обсъдим в Комисията по околна среда. 15 октомври изменения. Гласуване в Комисия за мандата на 5 ноември. Може, надяваме се да има съгласие с съвета. Ще имаме гласуване по споразумението януари 2015 година. И пленарна зала, януари пак 2015 година. Трябваше само да ви съобщя това а, за графика ни. Следващата точка. Пета точка. Одобрение на протокол от заседанието. А, става дума за 23-24 юли 3 септември 2014 година. Ако няма никакви възражения или бележки преди края на настоящето днешното заседание. Протокол се смята за одобрен. Преминаваме нататък. Следващата точка. Възражение повдигнато съгласно член 106 схема за търговия с емисии, списък на секторите и подсекторите, за които се счита, че са изложени на риск от изместване на въглеродни емисии за периода 2015-2019. Su questo punto, eh... Зелените са направили това възражение, както и групата на колегата Ейкхаут. Давам думата на колегата Ейкхаут, който ще говори по темата. Заповядайте. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Благодаря много на всички, че се занимават с тази интересна тема, която привлече много имейли от лобисти. Нека първо да започнем с е, изместването на въглеродни емисии. Е, много добре знаем, че има фирми, които се сблъскват с проблеми е, с международната конкуренция, с конкуренция от чужбина. Ако дадена фирма има такива проблеми, основната идея е, че тази фирма има възможност да получи дадени е, квоти за емисии, е, които обикновено се продават. Тя може да ги получи безплатно. Методологията е, за разпределението обаче е определена през 2008 година. И така, е, има е, фирми, които имат доста сложна методология за е, изчисляване дали могат да влязат в списъка е, с дружество изложени на риска от измесване на въглеродни демисии. През 2009 година стигнахме до извода, че това ще доведе до твърде много включването на твърде много фирми в този списък. Всъщност са всички фирми, които произвеждат въглероден и могат да влязат. И се оказва, че да, действително на този етап повече от 95% от емисиите на въглероден двуокис от промишлеността е в списъка на въглеродните емисии. Ако ли не, просто изпращайте лобистите си тук веднага, защото сигурно и вие ще влезете. И така. През 2009 година комисията направи важно обещание даде важно обещание, именно да има преразглеждане през 2014 година. Това е важен елемент, а именно а, през 2014 година, и това е единствения момент преди 2020 година, когато това може да стане, да се преразгледа списъка. Тъй като това преразглеждане ни бе обещано за 2014 година, решихме да не настояваме със своето възражение. Чакахме преразглеждането. Комисията си свърши задачата и през лятото направи преразглеждане и оценка на въздействието. На съжаление обаче тази оценка на въздействието все още не е на разположение публично. когато говорим за по-доброто регулиране, тогава мисля, че този тип оценки на въздействието трябва да се предоставят на обществеността. За съжаление, обаче а, тази информация не е обществено достъпна. На, за нас тя е достъпна и а, я предаваме на всички колеги, които могат да се интересуват от нея. Най-големия проблем е следният. Как се решава кои фирми могат да влязат в списъка? Използва се цена 30 евро на тон въглероден двокис. Всички ние знаем, че по-настоящем цената всъщност е 5 евро. Това е голям проблем, защото колкото по-високо, по-висока цена се предположи, е, че цената на един тон въглероден двуокис емисии, толкова повече е, списъка може да се разшири. Толкова повече фирми биха могли евентуално да имат проблеми с международна конкуренция. И така, въздействието, оценката на въздействието на страница 33 година ясно разяснява, че при най-крайните е, случаи, е, извинете, че в най-крайния вариант на 2011 година цената на тон емисии би била максимум 12 евро. Т.е. и самата комисия стига до извода, че не е логично да се използва цена 30 евро. Има случаи, при които задължително се използва 30 евро. И тук отново цитирам, текста в директивата не споменава задължит... задължението да се използва конкретна цена. Необходима е система за оценка на въздействието, да се подобри решението на, взем... на вземането на решение въз основа на възможно най- на коректните събрани данни. С тях разполагаме в оценката на въздействието. Страница четвърта казва следното. Предпочита се варианта, при който се включват по-малко отрасли и се намаляват квотите за тези отрасли с средно 45% за периода 2015-2016 година. Това означава, че има 5 милиарда евро допълнителни приходи за държавите членки, че би имало 5 милиарда евро допълнителни приходи за държавите членки. И тук не говорим за увеличение или намаление на цената на емисиите. Тук говорим за разпределението. Така се как ще се разпределят тези милиар... 5 милиарда? Кой ще ги плати, кой ще ги получи? Предложението комисията, на комисията обаче е да се пренебрегне а, собствената и оценка на въздействието, да се запазят 30 евро и тези 5 милиарда евро на практика да се разпределят да се промишлености, които не се сблъскват с международна конкуренция, а, с проблеми свързани с международната конкуренция, защото се използва именно тази твърде висока цена на тон. И какво означава това? Всъщност, кой плаща тези пари? Ами да накоплаците. И тук събръщам колегите си, които винаги във всички економически дискусии казват, винаги трябва много внимателно да подхождаме, когато става дума за изразходването на парите на накоплаците. Е, тогава какво правим тук? изведнъж се оказва, че данакоплатеца а, плаща 5 милиарда на промишлеността и е, колегите нямат каквото и да било против. За мен това е сериозна грешка. Аз не казвам, че трябва да няма такъв списък. Не. Казвам обаче, че трябва да се използва по-коректна цена на емисиите, за да се определи съдържанието на този списък, за да може средствата да отидат действително към онези а, производители, които наистина имат нужда от тях. За това правим анализи и за това оценяваме въздействията, за да можем да изразходваме средствата, с които разполагаме възможно най-ефективно, а не да накоплаците да дават пари за производители, които реално нямат нужда от тази подкрепа. Малко съм разочарован от а, а, начина по който се подхожда в а, съобщението за мените на комисията. И така, това са тези 5 милиарда. Разбира се, лобистите казвате, да, обаче тук се създава несигурност за промишлеността. Но нека да а, не забравяме, че още през 2008 година бе предвидено през 2014 да се направи преразглеждане. Оценката на въздействието ясно показва, че 30 евро е некоректна цена. Очевидно, че трябва да се използва нова цена. В оценката на въздействието се използва цена 16 а, евро и 50 центра, която също е твърде висока но политическото решение, въпреки това, е друго. И ние като парламент имаме право да възразим. Не само имаме право, бих казал, а сме длъжни да възразим. Това е наше задължение като вземащи решения. Ние трябва да се обърнем към комисията и да а, заявим много съжаляваме, но а, да, този начин на провеждане на политиката не е добър. Действайте съгласно вашата собствена оценка на въздействието. И така, за нас е задължение като членове на Европейския парламент да се противопоставим тук и да настоим списъкът да бъде направен по-коректен. Промишлеността много добре знае, че съществува тази дата за преразглеждане. И ние имаме възможност да използваме правото си да се намесим и да настоим комисията да се придържа към другия списък, който е за коректните цени. Такъв списък вече съществува. Не се безпокойте, колеги, това няма да изисква допълнителна работа от страна на комисията. Комисията вече е свършила тази работа за оценка на въздействието. За мен е много важно да се изразходват коректно средствата на накоплаците и за това парламента трябва да се изкаже против тази методология, за да може доброто регулиране да влезе в сила от днес. Е, Благодаря. Давам думата с Питер Лизе започваме. Благодаря, господин председател. Няколко пъти беше споменато моето име, така че ще реагирам веднага. Сега ще направя оговорката, че проявявам разбиране към позицията на Бас Айкхорд и позицията на колегите, които са внесли предложението. Но много ме е яд на действията на някои лобисти. Това, на което ставаме свидетели е, че има влиятелни лобисти, които всъщност се борят срещу търговията с емисии като цяло. Някои от тях дори открито казват, че смятат цялата тази работа за пълна глупост и че е така чудесен шанс да изчакаме търговията с емисии сама да замре поради ниските цени в момента. Наше задължение обаче е тази търговия да оцелее и да продължи да бъде ефикасна. Някои поставят под въпрос изобщо политиката на Европейския съюз по отношение на климата. Такова нещо аз не мога да подкрепя. Всички представители, на всички представители на бизнес, които в момента са загрижени, ще кажа, че ако ги нямаше логистите, лобистите, извинете, през последната година, ако не бях направили това, което направиха, нямаше да водим този спор сега, този разговор. Това, от което се нуждаем, е амбициозна европейска политика за борба с измененията на климата. Това стана ясно най-късно на среща на върха по въпросите на климата, организирана от Банки Мон. Жалко, че Европейския съюз не се яви там с, с един позиция. Нашето решение е беше 40% намаляване за Европейския съюз и това е и позицията на ЕНП. Ние въобще не обсъждаме това число което е, в международен аспект е спорна тема. Аз мисля, че системата за търговия с емисии трябва да се укрепи, а не да се подкопава. Затова и подкрепих е, идеята, между другото с помощта на нашия бъдещ комисар по климата. Също съм и за да има пазарни резерви там където колегата Бенет е докладчик. Това, че не срещаме подкрепата на бизнеса е част от проблема и причината да водим тази дискусия защото ако направим търговията с емисии достатъчно дееспособна и подаря, е, по, подобрим предложенията на комисията, тогава вече никой няма да говори за 5 евро и тогава вече повечето аргументи на БАС биха е, отпаднали. Сега положението е малко по-сложно, признавам но в НП два пъти обсъждахме въпроса задълбочено и отхвърляме категорично предложението на Бас Айкхаут. Това, за което не е станало дома още, но е от решаващо значение. Списъкът за измесване на въглеродните емисии се води от предприятия, които са на най-съвременно техническо равнище. Значи само 10% от всички европейски предприятия получават безплатни сертификати. Всички останали трябва да участват в търгове и да купуват допълнителни сертификати. Това е много важен аргумент. Само 10% най-добри елитните предприятия получават безплатни сертификати. Да, ние искаме да насърчаваме иновациите, искаме да се инвестира а, за най-новите, в най-новите технологии и разбира се, възнаграждаваме предприятията, които го правят. Те не купуват сертификати нито за 5, нито за 10, нито за 20 евро. Не участват по този начин в а, а, търговията с емисии. Нека да не ги наказваме, като ги накараме да плащат. Нали искаме да насърчаваме иновациите. Това е един от най-важните аспекти на търговията с емисии. Никак не ми се иска фирмите, които са инвестирали за, в нисковъглеродни технологии през последните години, сега да бъдат наказани, като отхвърлим този списък от предприятия във връзка с изместването на въглеводорода. Когато разговарям с фирми, повечето от тях са и твърдят, че са най-добри в технологично отношение. Все едно всички са в Европейската лига и когато отпаднат футболистите от мачовете, знаят, че съдята им е виновен. На фирмите им е виновно това, че нямало обективно обективни критерии за проверка. А, който е гледал Байерн Реал Мадрид, ще знае, че не беше виновен седията, просто испанците си бяха добри. Сега, комисията ни предлага обективни е, критерии и който изпълнява тези критерии, не е необходимо да купува сертификати. Това е още един начин да се насърчават иновациите. Би било било фатално да сигнализираме на предприятията, които са инвестирали и са станали сред най-добрите, че Европейския парламент май е намислил нещо друго и всъщност и за тях се връща задължението да участват в търгове. А ако се повишат и цените за сертификатите, тогава вече дискусията ще стане много сложна. Не е тайна, че във вътрешния си така дебат комисията а, прие 40%, от които се нуждаем така а, спешно, но за сметка на това а, имаше договорка да не се адаптира списъка за изместването на въглеводорода. Такава беше сделката. Сега, ти казваш, че нямаш никакво намерение да а, отменяш списъка, искаш само да го а, промениш. Но това не може да стане. Става въпрос за да или не. Имаме от юридическа гледна точка възражение, което изцяло отхвърля списъка, т.е. на комисията можем да кажем искаме друг списък, ама не, не и казваме какъв. А, правният въпрос тук е да или не, приемаме или не списъка. А ако се съгласим с БАС, ще трябва да отхвърлим списъка и ще отнемем всякаква сигурност на предприятията от всички браншове. Всички, които са инвестирали за иновационни технологии, ще, се, ще бъдат, меко казано, минати сега в началото казах, има много така действащи лица в дискусията, но това, че някои лобисти правят това или онова в Брюксел, не бива да ни кара да ощетяваме добрите предприятия. Благодаря. Благодаря на Питер Лизе. Матю Грот. Äh, Благодаря. Нашата политическа група още няма формирано окончателно становище. Решихме да изчакаме и днешното, коми... Е, днешното обсъждане с комисията. А, така, личното ми мнение е, че симпатизирам на възражението на Бас Айкхаот, защото Напоследък се е, занимавахме много с въпроса, който сами наричаме беклоудинг, т.е. възобновяване, съживяване на системата наистина е необходимо да е, направим по-динамична тази търговия, да й дадем възможност да реагира на конюнктурни промени и така нататък. Никой от нас не е толкова луд, че да отмени списъка за изместването на въглеродните емисии, което направо ще бъде покана към предприятията да се преместят от Европа. Нещо, което като че ли се съдържаше в прес съобщението на Петър Лиза. Значи, е, държаха се речи на среща на върха на Банки Мун, европейците се изказваха за това или онова, но като, се, като стигне ножа до кокала, както в момента стана, дърпаме ръчната. Помна много добре а, е, дискусията за беклоудинг, която се превърна в част от живота ми и ми коства доста бели коси. Просто а, е, има прекалено много сертификати на пазара и затова искам да попитам комисията каква е разликата дали ще вземем за а, е, база за начисляване 30 евро или 16 евро. Какво ще се промени а, е, по отношение на броя сертификати? Това ще, ме накара, това ще ни накара да вземем решение дали да отхвърлим или приемем списъка защото ако се предлага нещо на твърде ниска цена, т.е. продаваме за 5 евро, а, основната, базата за начисляване е 30 евро, получаваме една разлика от 25 евро. Кой ги плаща? Клиентите ли? Или предприятия, които получават гратис сертификати? Моля ви, обяснете ми, кой плаща? тази разлика. И се връщам на още нещо. Ако приемем възражението на Бак, э, Бас Айкхарт, ако го подкрепим. Какво означава това във времето? Ако не се лъжа, това значи, че до април 2016 година предприятията трябва да купат сертификатите за следващата година. Значи комисията работи много бавно, много натъмно, не публикува оценка на въздействието, което буди загриженост тук в парламента и а, не сме така карани да, да сме склонни да отхвърлим предложението на комисията. Когато, ако ще се преработва списъка, трябва да се даде поне срок от 4-5 месеца. Та това е и другия ми въпрос. Кажете нещо за графика. Сигурно и другите колеги се интересуват и кажете по принцип какво ще е въздействието върху количеството сертификати. Тук беше казано нещо за лобистите, тук подкрепям Петър Лизе. Някои лобисти се опитаха да предотвратят беклоудинга, казаха, че 5 евро било и без това висока цена, и 6 евро било висока цена. Сега логичното следствие би било наистина веднага да адаптираме към реалността списъка и да слезем на, 6, на 5 евро. Така ще отговоря на тези, които вдигат шум. Никой не се кани да погребва окончателно списъка, но ясно е едно. Рано или късно ще трябва да се занимаем, занимаем с този списък и да го сведем до реалността, защото иначе и сред населението а, ще спадне до нула приемането на нашата екополитика. Не може едни да бъдат разтоварвани до безкрая, други товарени с плащания. Това е още един въпрос към комисията и моля да ми отговори. А нашата политическа група днес на обяд ще заседава, ще обсъди темата, защото искаме след тази дискусия да се посъветваме. Не е лек въпрос, не можем да го решим на коляно. Сега, а това, че водим тази дискусия, се дължи на някои лобисти, чието имена бих могъл да спомена, но ще се въздържа. Мистер Данкан. Благодаря. Данкан има думата. Chairman, thank you very much. Благодаря, председателю. В самото начало искам да кажа, че съм съгласен с Екард за оценката на въздействието. трябва да бъде, тази оценка трябва да бъде публична. Групата на ЕКАРЕ няма да подкрепи това възражение. За нас е важно да се разбере как сме стигнали до там, където се намираме. Според мен е очевидно, че тази схема за търговия с емисии не работи така, както планирахме да заработи. Ако погледнем назад във времето, кога започнаха нещата, много добре виждаме, че имаше финансова криза, която се намеси в този процес и финансовата криза имаше огромно въздействие върху промишлеността, не само в Съюза, но и по света. И чак сега започваме да да виждаме възстановяване на нива на промишлена дейност като предишните. Ако погледнем цените на въглерода, ще видим, че в рамките на тази финансова криза, нещата се развиват по един определен начин. Сега идеята на схемата е да се повишава цената на въглерода. И комисията, и парламента а, върват в тази посока, независимо дали е механизма за стабилност на пазарите или беклоудинг. да, цената е да се върне до 30 евро на тон цената. Това е амбицията и това трябва ясно да бъде казано. В този момент сме изправени пред едно предизвикателство, ако подкрепяме предизвикателството, създаваме проблем. Това е решение, на което трябва да говорим с да или не. И ако гласуваме за това възражение, създаваме нестабилност в момента, в който фирмите имат нужда от стабилност, за да могат да планират. Отлагането на мини пленарното заседание също създава проблеми, защото няма как тази система да мине, ако нямаме кога да гласуваме. Ако нямаме списък началото на 2015 година, създаваме голяма несигурност, една правна празнина за фирмите, които работят, което ще представлява проблем за тях. Амбицията би трябвало да бъде да дадем стабилност на индустрията, за да има възстановяване. Е, целта на парламента трябва да е си схемата да работи добре и да работи така, както бе направено, както бе замислено, извинете. Поради тези причини смятам, че не трябва да подкрепим възражението и поради тази причина групата на ЕКАРЕ няма да подкрепи възражението. Благодаря. Окей, okay. мистер Герб. Господин Хербранди. You, Благодаря, председателю. Предполагам, че голямата част от хората, които са тук, са проевропейци. Аз съм такъв поне. Като такива имахме много сложна избирателна кампания, защото знаете, че нашия електорат е, се отнася много критично към политиците. Аз защитавах ясно начина по който Европа взема решение. Сравнявах го с националните решения, като казвах, че европейските решения са много по-прозрачни от националните казах, че фокус е върху дългосрочната политика в деня, в който националният ни парламент водеше много голям дебат за един кит в Нидерландия, ние обсъждахме енергийната сигурност до 2050 година. И на трето място казах, че европейските политики са по-важни. Те се основават на политики, че имаме оценки на въздействието, които са публични, и ние се основаваме на такива. Казах, че нашите политики са много добре обмислени и много изчерпателни. И след това изведнъж се появи това предложение за изтичане, ако мога така да се изразя, което се основава на непубликувана оценка на въздействието и което противоречи на това непубликувано, непубликувана оценка на въздействията. И затова ще попитам защо за Бога водим тази дискусия без да сме публикували оценката на въздействието и защо за Бога Европейската комисия изготвя едно предложение, което не отговаря на собствената му оценка на въздействието може би малко, но не, не малко да не отговаря. Цялостно изобщо не отговаря. Е, предполагам, че комисията може да ни даде някакви пояснения. Ако гледаме сериозно на европейската политика и ако продължаваме да защитаваме начина по който правим бизнес в Европа, т.е. дългосрочна политика, прозрачна политика, научно основана политика, то тогава нещата не трябва да изглеждат такова. 30 евро на тон не отговаря на нито един научен документ, който съм видял – в тази сфера. Затова искам да почитая това, което и каза и Бас. Изтичането на въглеродни емисии или изместването им не е проблема. Проблема е как калкулираме този списък и как сме го изготвили този списък схемата, изместването на емисии, всичко, което създаваме в борбата срещу климатичните изменения, се основава на хипотезата, че искаме да насърчаваме новаторство. Ако искаме това да стане, то тогава трябва да помогнем на онези фирми, които инвестират в новаторство. Трябва да се опитаме да накараме онези фирми, които не инвестират в новаторство, да го направят. Но с този списък за изтичане на емисиите ние не подкрепяме тези фирми, които инвестират и не караме онези, които не го правят, да започнат да новаторстват. Съгласен съм с НЕП че гласуването е отрицателно. Разбира се, че можем да кажем да или не. Няма средна позиция. Но това не означава, че ако кажем не на този списък, то няма да има такъв списък в бъдеще. Разбира се, ще има такъв. Ще накараме комисията да направи нов списък. И то много по-добър списък. Към ЕКАРЕ. Много се радвам, че ЕКАРЕ искат цената на CO2 да стигне до 30 евро. Много се радвам. Така че съм готов да си сътруднича с ЕКАРЕ, за да оправим тази схема през едните месеци. Очаквам наистина да работим добре, очаквам вашето, вашето предложение. Накрая, председателю, вчера Имаше среща на върха в Нью Йорк по климатичните изменения на ОНЕ. Имаше различни доклади, които се появиха. В тези доклади се казва, че идеята в средносрочен план да се направи някакъв баланс между растеж и опазване на околната среда е погрешна. Дори да се вземе само в някой изолиран. Ако предприемаме някакви действия в екологията, това не означава, че разрушаваме економиката. Не е вярно. Напротив, економиката става по-силна. И това не идва само от неправителствените НПО. Не, идва от МВФ. Идва от доклада за климатичната економика, където много хора с авторитет са се произнесли. Аз съм за това възражение. Нека да принудим Европейската комисия да направи нов списък, който да се основава на, науч... на наука, а не на политически е, разбирателства. Грация, мистер Благодаря. Родригес Рубио. Благодаря, господин председател. Ние като политическа група ще подкрепим възражението. Нашият въпрос не е толкова... Е, нашата, нашата гледна точка не е техническа, по-скоро политическа и социална. Винаги сме казвали, че темата за търговията с емисии е донесла печалба само на големите замърсители, големите предприятия. Първоначално се раздаваха безплатни сертификати. Какво направиха предприятията? Повишиха цените на тока, които се плащат от гражданите а бяха получили сертификатите безплатно, след което спекулираха с тези сертификати, после между 2013 и 2020 година така има, беше предвидена трета фаза и ако си спомняте, имаше решение безплатните сертификати да не се раздават повече, но а, така, бизнеса повлия на комисията да продължи това безплатно раздаване. Ето защо комисията промени цялата си концепция за изместването на емисиите така че много предприятия могат да решат сега да изнесат производствата си извън Европейския съюз. Според нас се прави чист опит за изнудване не се вземат ефективни мерки срещу изместване на производствата. Предложението на комисията се базира на имагинерни цени, предлагани от лобистите. Тук се борави с основа за начисляване 30 евро на тон, а цената всъщност е максимум 5 евро на тон. На практика рискът от из сместване на производството не е пропорционален. Така че в този смисъл подкрепяме предложението на колегата, защото големите замърсители не бива да бъдат подкрепени. Те нямат нужда от такава подкрепа. Също така сме и против такава система за... против системата за търговия с емисии, защото тя не е ефективна. Господин Линц. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Благодаря, госпожо председател. Петър Лиза достатъчно добре изложи позицията на нашата политическа група. Аз просто искам да подчертая, че аргумента за по-сигурното планиране за бъдеще е важен. Припомням, че системата за търговия с мисии влиза по новата си система от 1 януари 2015 година. Това е на практика след няколко седмици. Понякога въпросът не е чисто политически. Трябва да се съобразяваме и с техническите аспекти, като приемаме или не приемаме списък. Ако отхвърлим списъка, сега ще пратим комисията да прави нов, което ще донесе още повече несигурност. Затова според мен е и въпрос на подходящ момент. А, ни най-малко не е подходящ момента сега да се месим, затова ЕНП няма да се съгласи с възражението. Мис Гростете. Госпожа Грестет, извинете, господин председател, не чух, че ми давате думата. Петър Лисе е ясно разясни позицията на ЕНП. Подкрепям напълно тази позиция. Мисля, че в крайна сметка тук говорим за отхвърлени отрасли. И отново това създава несигурност за предприемачите, които имат нужда от някакъв вид видимост. В економическия контекст на увеличаването на цените на енергията Производителите в Европа имат нужда от тази подкрепа, за да могат да се конкурират в международен план. А цената на въглеродния двуокис по никакъв начин не трябва да бъде променена. Това не означава, че даден отрасъл не е отрасъл, в който се намеряват не се намалява използването на горива и емисиите на въглероден двуокис. Напротив, мерките продължават да въжат за всички отрасли, що се отнася до намаляването на емисиите. Целта е обаче да се е, вземе предвид, че е, не е вярно това, че 100% от предприятията ще получат 100% от квотите безплатно. Голяма част от предприятията, някаква част от предприятията получават 100% безплатно, други получават само част безплатно. Онези, които получават безплатни квоти, всъщност няма да получат чак толкова, защото има корекции от, от Расъл по отрасъл, нещо, което води до намаляване на безплатните квоти с повече от 17% във връзка с целите за 2020 година. И за това, що се отнася до референтната цена, има не само юридически въпрос, но има и други важни въпроси, които трябва да се вземат преди, да именно економическото положение в момента, което е доста трудно в Европа и затова подкрепям позицията на НП. Благодаря. Колегата Гутланд. Tack så mycket, herr ordförande. Eh, först och främst så vill jag säga att eh, det har varit en intressant... Благодаря, господин председател. Първото, което исках да кажа е, че дискусията беше много интересна. Матиас Гроте засегна изключително важни моменти. Важно беше и това, което каза Бас Екхаут. Аз самата подписах съответната резолюция и смятам, че по отношение на а, прилагането на критериите за съставяне на списъка наистина има съмнение, особено, що се отнася до ценообразуването. Както вече беше казано, в момента цената е много ниска, 7 евро на тон въглероден двуокис. Сега се говори за 30 евро и мисля, че това е основния момент в нашата дискусия. В собствената си оценка на въздействието комисията говори за 16 евро цена. Освен това, за мен е доста странно, че комисията не се придържа към собствените си прогнози. За това си струва да й кажем, елате, направете ново предложение, направете правилен списък, базиран на реалистични цени трябва да се погрижим за адаптиране на системата за търговия с емисии. Това е въпрос, който е много сериозен. Трябва да имаме система, която наистина да доведе до намаляване на емисиите. Искам да възразя на НП, защото според мен е противоречие да кажете, че трябва да поемем отговорността за растеж и заетост в Европа, а не трябва ли да се погрижим и за насърчаване на зелените инвестиции, които са бъдещето на Европа? Мисля, че аргументите на ЕНП не са особено логични. Звучи ми като че ли караме ученика да не си пише домашните, а по-добре да седне да гледа телевизия, пък уроците ще се научат от само себе си. Фронте. И колега Фронте. Колегата Фронте. Grazie Presidente. In questi giorni, quando si è saputo, insomma, che avremmo... Благодаря. Като разбрах, че ще се обсъжда тази тема, трябва да кажа, че започнаха да ни нападат лобисти, защото са чули за какво ще говорим. И те ни изпращат своите становища. Движението 5 звезди винаги има пряка връзка с гражданите. И гражданите, съответно, ни пратиха своите становища. И когато са информирани гражданите, дори по технически въпроси, трябва да ви кажат, че винаги имат какво да кажат. Написаха ни, например, как смята Европейската комисия да направи така, че да се прилага един от основните принципи, принцип от Люсбон, от Лисабон. Писаха ни също така каква е визията на Европа, на Европейската комисия за полу... настоящото положение. Чета ви думи на гражданите, което дава възможност на 95% от емисиите да получават пряко разрешение да замърсяват. Писаха ни, че настоящата система за схема за търговия с отговаря на целите на Европейски съюз за намаляване на емисиите с 80% и 95% до 2015 година. Също така ни питат, Европейската комисия не смята че схемата за търговия с емисии трябва да отговаря на целите в дългосрочен план и как възнамерява да гарантира резултат. Ето ви някои от примерите, които пристигнаха. Движението 5 звезди е длъжно да цитира гражданите. Ние това правим в този парламент. Те искат да подкрепим възражението и ще гласуваме за това възражение. Grazie. Adesso la collega Колегата Конечна. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové. Já se... Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Аз идвам от страна, в която се, имаме много енергоемка индустрия. И ако това предложение беше направено преди около половин година, да речем, щеше да бъде нашата позиция щеше да бъде логична и щяхме да подкрепим. Но ако постъпим, както предлага колегата, ще е, създаде много несигурност в големи сектори на европейската промишленост и то във времена на е, нарастване на безработицата. Тоест, основната идея е хубава, положителна, но в крайна сметка реализацията и би довела до съвсем други ефекти защото трябва да се съблюдават економически, социални и екологични аспекти, а не е, екологичните аспекти отделно. Според мен не е добре да се внасят, да се внасят законопроекти, които не отчитат и трите аспекта в тяхното единство. не бива да забравяме, че това, за което говорим тук, има своите конкретни ефекти в държавите членки. Също така, много ми се ще да се направи оценка на въздействието на последствията в отделните страни. Благодаря. Председателя Ботс. This is quite a downbeating discussion, isn't it? Благодаря, господин председател. Действително, доста обсъждаме тази тема, доста оживено обсъждаме, изглеждаме, е, изглежда върху нас отказва голям натиск. Слушам колегата от Чехия и аз също съм под натиск от страна на лобисти и е, е, кой ли не. И тук трябва да подходим много отговорно. Обсъждаме технически въпроси и опитваме се да подходим по възможно най-разумен начин. Мисля обаче, че тук има два много важни въпроса. Първо, комисията не спа, ако комисията не спазва собственото си, собствената си оценка на въздействието, тогава каква е стойността на тази оценка на въздействието. Как, за какво е тази оценка на въздействието, ако самата комисия не спазва собствената си оценка на въздействието? Това е един важен въпрос. Вторият важен въпрос, според мен, е следният. Ако комисията в процеса на вземане на решение – действа непоследователно, трябва ли ние да се примирим с това? Не знам. Струва ми се, че не е много добре това. А, не мисля, че е подходящо тази дискусия да свършва по такъв начин. А, и, и оттам нататък, независимо от това какво е нашето решение, дали а, ще подкрепим или не е, това решение, е, трябва да обсъдим е, независимо от това как и защо комисията е възможно да не спазва собствената си оценка на въздействие. Благодаря, господин Председател, благодаря. Колегата Бойл не има думата. Благодаря. Днес, нека да направя аз коментар. Напълно вярно, че трябва да отхвърлим предложението на комисията за списък на пред предприятия и отрасли застрашени от изтична въглеродни си. В крайна сметка доверието в европейските институции, институции е изключително ниско. Комисията, самата комисия, крие собствената си оценка на въздействието. Какви са иновациите, които търси комисията? Иновации само в областта на цифрите. 30 евро на тон, това е невероятно висока цифра но казва се, че на практика се раздават по този начин бонуси за тежката промишленост, а комисията все казва, че се безпокои за това как се харчат, харчат средствата на дънакоплатеца. Комисията всъщност трябва да работи и за подобряване на своята репутация, а не да кани допълнителна критика. Затова ако действително искаме да намалим емисиите на въглероден двуокис, не е подходящо да субсидираме тежката промишленост. Така че нека това да бъде запомнено. Благодаря колегата Гарсия Перес има думата. Eh, Благодаря, господин председател. Това, което чухме от различните политически групи, показва колко сложна е тази тема. Има и важен технически елемент тук. Говорим за политически решения. Няма да. Няма логика да се отделя политическата от техническата част, защото ние тук трябва да вземем решение в нашата комисия в парламента и решението, макар и техническо по своето естество, се отразява по политически и социален начин. Доста сложен е този въпрос. Тук се опитваме да се справим с промените в климата, но също времено трябва да подхождаме и с известна гъвкаво, защото много добре знаем, че некоректната цена на, цени, на емисиите води до изкривявания. Ако има подкрепа на, за онези отрасли, при които действително има опасност от изнасяне на производството, това е логично и полезно, но това, което прави комисията, ще промени отраслите и подотраслите в списъка. Реално даже ще останат някои от тях изключени, защото те са направили всички свои разчети възоснова на квота от 30 евро вече има и прогнози за економическото развитие, така че трябва да се направи оценка на евентуалните последици от подобно решение. Не можем просто и така да се опитваме да решаваме нещата с някакви дребни спасителни мерки. Трябва да имаме една цялостна, силна и гъвкава система – Това са мерки, които са много важни и трябва промишлеността да е на наша страна, ако искаме да се борим с промените в климата. Както каза колегата Декроте, ще говорим по този въпрос и в групата на социалистите във връзка с крайното решение. Приключихме с изказванията. Мисля, че вече няма други, затова сега давам думата на Бергмен от името на комисията, който ще отговори на различни въпроси, които бяха зададени от колегите. Имате думата. Thank you, Mr. Chairman, and um, thank you. For... Благодаря, господин председател. Радвам се, че има възможност да направя някои коментари. Темата е действително доста сложна и актуална. Директивата, възоснова на която е направено е взето това решение, е прията след обсъждане в Европейския съвет. И когато бе включена на тази разпоредба в директивата, вече се знаеше, че е, въпрос е много важен за промишлеността и за обществото като цяло. Във връзка с оценката на въздействието, искам да направя следния коментар. Тази оценка на въздействието е изготвена и предоставена на държавите членки. След това държавите членки гласуваха и единодушно с само е, един глас въздържал се, приеха тази мярка. Е, оценката на въздействието на разположение и на депутатите в Европейския съюз. Нямаме никакво намерение да ограничаваме вашия достъп до информация. Тази оценка на въздействието е на ваше разположение, за да можете да оцените това проекто решение. Има множество економически, политически аргументи, има и ем, правни задължения. Директивата за схемата за търговия с емисии и ни задължава да преразгледаме списъка и се придържаме към тези ограничения. Първо направихме е, много сили, за да съберем е, нови данни, защото искахме да спазим изискването данните да са от последните три години. Става дума за използване на електричество в промишлеността и е, много други е, данни. Е, данните, които събрахме, за да направим оценката, е, за, изискват е, е, информация за 6 години е, с, във връзка с конкретни критерии. Използвали сме 30 евро цена, която трябва да се определи за да може да се проведе оценката и анализа. За някой тази цена изглежда висока, но има искане да се използва цената в пакета за спестяване на енергия до 2020 година. Цената е залегнала там и сме длъжни да я използваме. Имаме, разбира се, и задължение да използваме най-новите възможни данни. При подготовката тук искахме да използваме информацията за настоящите цени. Е, е, работихме възоснова на различни предположения за цените на въглеродните мисии, И да, действително стигнахме до извода, е, че е по-добре да се използва цена от 16,50 евро. Същевременно обаче в оценката на въздействие се казва, че тези заключения могат да бъдат променени, ако политическата рамка се промени. Това е текст от миналата година. Както знаете, през януари комисията направи някои важни предложения, свързани с климата и енергетиката. Тук става дума и за основно съобщението за енергетиката и климата и рамката в тази област. Целта беше 40% беше много важно да получим съгласие за това предложение. Комисията предложи и резерв за пазарна стабилност, който надяваме се ще се отрази благотворно на цените на емисиите, защото те падаха по това време. И по това време всъщност цената на емисиите беше 3-4 евро, да, тя спадаше, след тази мярка цената се увеличава, сега е на 6-7 евро и а, тенденцията е да върви към увеличение. Има различни а, предложения за а, политика в тази област, нито една от тях не е приета, но това беше рамката, в която говорихме. Ясно е, че имаме нужда от стабилност за промишлеността. Ясно е, че е, що се отнася до 30 евро, е, те е, продължават да са коректни от правна гледна точка и са е, в рамките на директивата. Държавите членки се съгласиха с това почти единодушно. Също но обаче вие като Европейски парламент са длъжни да дадете своята позиция, вие работите по въпроса. Ако вашето възражение се приеме. Трудно ми е да кажа какво ще стане. Ясно е, че трябва да се изготви нов а, списък. А, но, както знаете, за това трябва и а, техническо време, и трябват и политически дискусии, така че не мога да преценя колко време ще е необходимо. Само едно нещо. А, има бе споменато, че не сме всели предвид какво се случва а, по света. Напротив, внимателно следим случвалото се. А, разгледахме случващото се в Норвегия и Лихтенштайн, например, където се прилага тази директива. Разгледахме и случващото се в други страни, но информацията, която събрахме, не е достатъчна, че да сметнем, че се налага да се променя това правило. Ако имате други въпроси, ще отговоря с удоволствие. Това е всичко на този етап. Господин Хроте. Доста така заобиколихте е, един от въпросите. Много общо казахте, че не знаете колко време ще мине. бяхме попитали е, как, каква ще е допълнителната полза. Правят се изследвания, прогнози. Говорите за Win for Profits. Обяснете ни за какво става дума, дайте ни и график. Казахме, че до април 2016 година предприятията ще трябва да са си купили сертификатите за 2015 година може би е, ще обясните вярно ли е, не е ли вярно е, и до кога. Основно право на парламента е да знае тези неща. Основно право парламента има право да задържа приемането на законодателство, когато не е съгласен или вижда неясноти. Мисля, че неяснотите са достатъчно много, но може би сега ще ни осветлите. Сега имате възможност. Значи датите, големите печалби и кой ще е, плати големите печалби. Кой ще плати това, което очаквате да се спечели? Това е много важно. Дали ще бъде да накоплате са. Моля ви, кажете ни, за да имаме повече аргументи, когато гласуваме днес след обяд. Adesso la parola a Eickhout e poi lasciamo concludere la Commissione con le risposte. Дам думата на Екхарт. Because... Имам въпроси към комисията. Не всички отговори бяха ясни. Говорите за това, че политическата ситуация се е променила, но в оценката на въздействието взимате предвид беклаудинг. Вижте резултатите на 33-та страница. Там има различни цени, ако се включи или не беклаудинг. Това е включено в изчисленията. Нека да бъдем ясни. На второ място, предложенията, за които говорите, и МСР са предложения, които започват през 2021 година. Да, ние сега обсъждаме изтичането на емисии до 2020 година. Има нови предложения. Те са след 2020 година. Говорим за изтичането на емисии, през, а, изнасянето на емисии високовъглеродни производства след 2020 година. Казахте, имате нужда от допълнително време, за да изготвите нов списък. Радвам се, че вие повтаряте, че ще направите нов списък. Точно това искаме да направите нов списък. Не е обаче достатъчно ясно колко време ще отнеме това. Вие вече включвате а, политически а, съображения технически, в крайна сметка, това може да направите и утре, защото в оценката на въздействието вече са оценили спестяваните ли допълнителните приходи с държавите членки, ако се вземе 16,5, а не 30. Тоест, за да стигнете до тези цифри 5,02 милиарда, т.е. доста конкретни цифри, имате нужда от този списък. Така че технически всъщност нещата могат да бъдат направени много бързо. Това е технически, оттам татък политически сигурно много зависи от политиците. Но от техническа гледна точка е важен въпрос. И накрая за бизнес лобитата, за колегите, които а, се безпокоят за 30 евро. Нека да ви призва всеки път, когато обсъждаме евентуално преразглеждане на схемата за търговия с емисии и тогава нека да ви припомня, че вече настояваха, че вече работят с 30 евро, но когато говориха за баклоудинга, казахте не, не правете това, което сте намислили, защото а, вече работим с 5-6 евро. С какво се работи? С 5-6 евро или с 30 евро? А, а, те винаги ще твърдят това, което им е изгодно. Политиците са длъжни да подхождат възможно най-разумно, защото лобистите използват неща, аргументите, които са им удобни. И сме длъжни да им се противопоставим. Давам думата на комисията за отговор. Okay, so thank you again. I will say... Благодаря. Кой печели, кой губи от един по-кратък списък. Направихме някои присмятания. Ако е по-късък списък, има по-малко безплатни квоти и ще има повече квоти за търгуване в бъдеще и тези приходи ще отидат в държавите членки. Мисля, че това е записано в оценката на въздействието. Освен това, говорихме за този фактор за корекции. Евентуално той може да бъде прекалкулиран, което ще е от полза на тези, които остават в списъка, но това не е толкова сигурно. След това, ако има по-малко такива квоти безплатни, то тогава може да има разходи, които да бъдат прехвърлени е, и всичко трябва да бъде изпратено при по-малка печалба и тогава акционерите губят. Малко е трудно да се знае точно и е различно при различните индустрии. Имате право да отхвърлите. Това е ваше право. Сега, сроковете. Вярно е, че имаме данни, можем да направим нов списък бързо, но трябва да подчертая нещо. В директивата за схемата има една възможност за добавяне на базата на, количество, извинете, на качествени критерии, които са малко по широкообхватни Имаше и такива, които бяха добавени на тези качества и критерии за качество. Ако има по-къс списък, ще има много кандидатури за включване с по тези критерии за качество, което пък отнема доста време. Това е известна несигурност, защото не е ясно как ще се развие този елемент. Както каза господин Екхарт, да, беклоудинга беше включен в а, изчислението на цените, да, но става дума само за новите предложения. Съгласен съм, че за след 2020 година има по-голяма конкретика и това оказва въздействие върху вярата в а, тази схема. Преди нямаше особено вяра в тази система, днес нещата изглеждат различно. Надявам се да съм отговорил на въпросите ви. Grazie, eh, credo che abbiamo fatto una ampia discussione. Беше много подробна дискусията по темата. Групите биха могли да продължат с оценката. И сега, в този момент, ще ви помоля да гласуваме днес след обяд по тази тема, когато подновим. Продължаваме нататък с дебата по 7, 8 и 9 възражения повдигнати съгласно член 106, регламент на комисията, който замества приложение 3 към директива 98 от 2008 на Европейския парламент и съвет относно отпадъците за отмяната на определени директиви. И осма точка. И тук възражение по силата на член 106 решение на Комисията за изменение на решение 532 от 2000 година, отнасящо се за списъка на отпадъците, съгласно директива 98 от 2008. И за двете директиви давам думата на колегата Елизабет Кьостингер, която е излязла с това възражение и след това, разбира се, ще дам думата на колегите, за да можем да чуем какво мислите. Благодаря. Имате думата, Елизабет. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко ще ви разкажа за причината за възражението. Ще обединя двете възражения, защото нямаме време. Първо, пъто възражение е свързано с изменение на приложение 3 към директива 9.8 на Европейския парламент относно отпадъците и за отмяна на определени директиви. А второто възражение е свързано с списка на отпадъците, особено за етикетираните като опасни. Значи, първото възражение е приложение номер 3. Там са много а, мъгляво дефинирани отделните а, качества и свойства. На второ място не се посочват а, пределни стойности и процедури за тестване, т.е. става невъзможно да се прилага приложението. Стават става абсурдно. Освен това, е, така наречените екотоксични е, елементи са извадени от е, това предложение и отново са върнати като прерогатив на държавите членки. И, на четвърто място е промяната на критерия HP4. Това са дразнещите. Е, което води до това, примерно, ако има прахови частици от изгаряне на дървесина, да има повишен калциев хидроксид, което е гасена вар и то в повишени е, количества. Този вид отпадък за сега се смята за неопасен и това не е в наш интерес. Второто възражение е свързано с изменението на списъка на отпадъците на Европейския съюз. Допълнен е с три елемента метален живак, частично стабилизиран живак и а, още един елемент. Quecksilber und teilweise стабилизиран Quecksilber waren nicht wirklich notwendig, da die Zuordnung dieser особено когато говорим за живачните, за съдържащите живак отпадъци. До сега уредбата беше много добра. Отпадъци с живак и отпадъците с живак и стабилизираните и нестабилизираните се подчиняваха на едно много добро законодателство. Да, нещата са много сложни Това, което всъщност е, става реално е, че комисията работи с едни кодове в приложенията, а вече веществата са повече и не се знае кое вещество под кой код е, попада, което буди несигурност у държавите членки. Това беше съвсем накратко, няма да се впускам в е, дълбоко технически проблеми. Благодаря. Grazie. Sino adesso abbiamo avuto semplicemente la Благодаря. Благодаря, господин председател. Чух а, възражението. Алде не може да се присъедини към него, защото а, според е, нас сега новите дефиниции, които се предлагат, са по-обърнати към потребителя, отколкото преди това. Сега колегата казва, че а, е, една от причините за възражението е, че трябва да имаме повече време за мислене. Но време нямаме. Сега Австрия иска нещо ново, а, но няма смисъл да го правим. Просто защото въпросът е много технически, това е работа на експертите на комисията. Моята политическа група не вижда никакъв проблем, никаква причина за възражение. сега, вероятно възражението се прави, защото предстои адаптиране на националното законодателство, но това се прави всеки път. Мисля, че комисията може да работи както до сега, а това възражение ние няма да го подкрепим. Граци. Благодаря. Ако друг не иска да се изкаже, давам думата на комисията за отговор. Прего. Thank you, <clears throat> Mr. Chairman. My name is uh, Julio García Burgues, uh, head of the Waste uh, Management Unit. Благодаря, господин председател. Работя в отдела за управление на отпадъците в директорат е, Зелена економика. Ако ми позволите да направя няколко предварителни уводни коментара, бих казал, че двата проекта регламента за рисковите отпадъци с са резултат от повече от 5 години много подробна работа и проучвания, повече от 10 експертни срещи и консултации с засегнатите лица и много подробни технически оценки. Е, много сложна е тази тема от техническа гледна точка, но се радваме, че повечето заинтересовани е, страни подкрепят проекта регламента и се радваме, че имаме е, голямо мнозинство от държави членки, които гласуват за. 24 са гласовете за двата регламента. Само три държави членки Австрия, Гърция и Полша гласуваха против по различни а, е, причини. А сега ще от... се занимая с аргументите, изложени от госпожа Кастингер. Но нека първо да се извиня предварително схем, темата е доста сложна и трябва да се има предвид, че е важно парламентарната комисия да има на разположение цялата информация, за да вземе своето решение. За това ще говоря дълго, ще говоря подробно. Извинявам. Що се отнася до предложението за регламент, има три важни процедурни аргумента. Първо, твърди се, че комисията е надхвърлила своите правомощия при изменението на член 3 е, на рамковата директива за отпадъците във връзка с научно-техническия напредък. Същевременно обаче и това бе подкрепено от а, а, комитета, занимаващ се с а, отпадъците. А, е, комисията има намерение да направи а, технически адаптации. а, е, тук става дума за конкретни химически а, е, особености на данни вещества. Те са очертани в регламента за класификацията, етикетирането и опаковането на химическите вещества и има постигнат научен напредък в тази област и следва нашето законодателство в областта на химикалите да се приведе в съответствие с съответното законодателство на ООН. Комитета по отпадъците излезе с едно общо становище по двата проекта регламента. Това е втория аргумент, който се предлага. Този аргумент обаче не е особено значителен. Комитета всъщност излезе с две становища. я, разбира се, Вярно е, че по двете предложения се гласува едновременно, но това е само единствено, защото те са тясно свързани едно с друго. Никой не изказа възражения, дори онези, които гласуваха против тези, този вод да е съвместен. Именно по тази причина обсъждаме нещата и съвместно тук днес. Що се отнася до съдържанието по същество? Има възможност за различни търкования, които могат да доведат до правна несигурност. Важно е обаче да се дефинира по-точно в проекто регламента да се дефинират нещата по-точно, отколкото са дефинирани в регламента в момента. На второ място твърди се, че дефиницията на а, вещества, които са а, опасни, ако включва дра... вещества, които а, имат дразнащ въздействие, тогава може и а, пръха, който се а, произвежда при строителни дейности, да попадне а, под а, този тип а, изисквания за отпадъците. Та или иначе, комисията има намерение да оточни въпроса и чрез допълнителните насоки, които имаме намерение да издадем. И там а, ясно ще се заяви, че отпадъците които са карбонизирани и не са вече а, с дразнащо, раздразващо въздействие, могат да престанат да се смятат за опасни отпадъци. Друг е въпроса с екотоксичността. Имаме дефиниция там. И за това няма правен вакуум, въпреки че комисията се съгласи да започне проучване, за да се оцени необходимостта и евентуалното въздействие на подобни мерки. Държавите членки ще трябва да адаптират своето право два пъти. Веднъж сега и веднъж след оценката на 14-я е, тип е, опасна характеристика. При всички положения е много важно да се има предвид, че регламента е пряко приложим и не изисква каквато и да било транспониране. В предложението за резолюция има и въздействие, възражение във връзка с процедурата. Тук обаче бих искал да посоча, че не се изисква пълна оценка на въздействието за целите на комитологията. те или иначе регламента, на който се основава този проект регламент, е, взема предвид множество технически данни, които са били събирани през петте години подготвителна работа. Що се отнася до изменянето на списъка на отпадъците? Доколкото разбирам, основното възражение в предложението за резолюция е, че комисията е следвало да предложи по радикална актуализация на списък. Да, действително тази възможност беше обсъдена през 2008 година бе предложена напълно нова структура за списъка на отпадъците, но а, в крайна сметка а, тази а, възможност беше отхвърлена. Беше ясно, че националните органи и заинтересованите страни не искат а, напълно нов списък, защото а, е, разходите за адаптиране към един напълно нов списък биха надхвърлили е, потенциалните ползи. Разбира се, е, трябва да се има предвид, че не, не се разбира напълно добре как се прилага този списък на отпадъците на практика. В списъка на отпадъците имаме увеличение. Отпадъците трябва да са класифицират като опасни и безопасни. Оттам нататък трябва да се оценят един по един, за да стане ясно дали съдържат опасни вещества и също така има специфични механизми за гъвкавост, които са вградени в системата. Тези механизми, които са включени в директивата, позволяват на държавите членки да определят като, не, опа, като безопасни отпадъци, които принципно се считат за безопасни и обратното. Това е положението по настоящем. Принципите е, продължават да действат по този начин и всички държави членки, с изключение на Австрия, подкрепят е, тази структура. Не ми е много ясно какъв тип система би желала да прилага Австрия, но за мен е напълно ясно, че ако има структурни промени, това ще доведе до много сътресения, економически и а, също така екологични. И накрая има твърдение, че новите а, опасни характеристики не са били взети предвид при изменянето на списъка на отпадъците. Дава се конкретен пример. Именно това, че съгласно проекта резолюцията, батериите които трябва да се класифицират като опасен отпадък, се маркират с звездичка. Обаче оценките, направени преди измененията, не показват вероятност това да се отрази по особено сериозен начин на списъка на отпадъците. Що се отнася до конкретния случай на с батериите, нека да ви припомня, че принципно, тъй или иначе, батериите а, и във връзка с настоящия списък се характеризират с поне една или две а, от а, характеристиките за опасност, което означава, че м, те се третират по същия начин. Обсъждането започна именно от батериите в комитета за батерии. заключение, господин председател, нека да помоля тази комисия да не подкрепя двете предложения за резолюции. Това е така, защото първо смятаме, че двата проекта регламента са достатъчно ясни и представляват подобрение на настоящото положение. Второ, ако предложенията за резолюция бъдат приети, ще бъдем изправени пред едно положение, при което има непоследователност в правото, защото има непоследователност между регламента CLP и регламента за отпадъците. И на трето място не бихме искали да не можем да изпълним международните си задължения във връзка с конвенцията Минамата за живака – Едно от предложенията, които правим тук, е свързано именно с това живачните отпадъци да бъдат разглеждани като опасни отпадъци. Уверявам ви, че комисията е готова да продължи да работи по въпроса ще издадем насоки за работа, за да се е, гарантира хармонизирано приложение на списъка на отпадъци с е, опасни свойства и ще продължим да работим е, по 14-та опасна характеристика и по екотоксичността на батериите. Благодаря ви много за това, че ме изслушахте и че можах да се изкажа в подробности. Благодаря на комисията за подробното обяснение. Няма повече точки в дневния ред. Нека се видим след обяд в 3 часа. Ще продължим работа. Довиждане!